Bien. Nous reprenons les travaux de notre Продължаваме работата на нашата комисия и имаме удоволствието да приемем този следобед представител на председателството на съвета. Както знаете, Финландия пое председателството от 1 юли. Това председателство на съвета е първото от е, тройката. Ще бъде последвана Финландия от е, Харватия и след това от е, Германия от юли до декември 2020 година. Става дума за първото председателство от е, тази нова е, легислатура, от този нов мандат. И този след обед ние започваме нашата среща с обмен на мнения за приоритетите на финландското председателство на съвета в сферата на компетенциите на нашата комисия – вие знаете, че всички председателства на съвета са конфронтирани с много работа, с тежко работно време, но това е особено важно за вашето председателство, което поема нещата в ръцете си, когато ние започваме да финализираме нашите законодателни предложения за следващото поколение на кохезионната политика и сега, разбира се, оставям на страна всички трудности, които съпътстват целия процес на Брексита, който също ще има въздействие върху Кохезионния фонд. В финландското правителство това е министъра по економическите въпроси, е, който отговаря за кохезионната политика и ние имаме този следобед голямото удоволствие да приемем госпожа Кетри Комуни за обмен на мнения по новите приоритети на председателството на съвета по кохезионната политика – преди е, срещата на тази комисия имахме обмен на мнения, който беше много полезен и който ни даде възможност от този момент да изразим нашите виждания, нашите очаквания във връзка с е, преговорите по е, общия регламент СЕПЕР и също така за възможния график за следващите фондове и също така ние посочихме важните теми, които се отнасят до е, кохезионната политика. Ще следвам нашата обичайна практика. Първо ще дам думата на госпожа министъра за една първоначална презентация от 15 минути и след това ще дам думата на координаторите и на членовете на парламента. Първо обаче на координаторите, след това на членовете на нашата комисия. Госпожо министър, имате думата и още веднъж ви благодаря, че дойдохте днес в нашата комисия. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин Омари. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е голямо удоволствие и голяма чест да бъда тук в Европейския парламент днес оценявам факта, че отделяте време, за да обсъдим е, приоритетите във връзка с кохезионната политика по време на финландското председателство. Искрено се надявам, господин председател и уважаеми членове на Европейския парламент, че ние ще се виждаме все по-често е, по време на финландското председателство и след него. Е, смятам, че трябва да обсъдим днес приоритетите на финландското председателство на съвета на Европейския съюз. Ние се надяваме, че ще можем да направим Европейския съюз по-конкурентно способен, економиката социално по-приобщаваща и неутрална по отношение на климата. Нашата цел е, е да създадем една нова програма, един нов дневен ред за растеж на Европейския съюз, е, като това на практика означава преход към една климатично неутрална економика, ефективен един пансар на Европейския съюз, модерна иновативно е, индустриална политика, ръководена от иновации, включващо това включва естествено и цифровата економика и активна търговска политика, както и нови умения, нова квалификация и постоянно учене. Уважаеми членове, е, нашите съвместни усилия са необходими, за да направим тези цели реалност. Изключително важно е, естествено, да направим е, резултатите от тази политика видими е, за европейските граждани. Целта ни е новата програма за растеж да е, предложи една политическа рамка за следващите пет години. И аз се надявам, че е, около нова година вече ще разполагаме с тази нова е, агенда за устойчив растеж за Европейския съюз и ще започнем да изпълняваме. Много се надявам и ще бъда много щастлива, ако можем да поговорим за петте елемента, по които е, всъщност ще се ръководим, създавайки рамката за новата програма. Ще започнем естествено с е, преход към климатично неутрално общество. Естествено, климатичните промени са безспорно необходими. И е, също времено те са и една економическа възможност. Изследванията, иновативните е, решения играят много важна роля като ключови двигатели е, за създаването на устойчив економически растеж. И смятам, че трябва, естествено, да обърнем особено внимание, когато говорим и за новите умения на цифровата економика на модерната индустриална политика, а тя е, върви ръка за ръка с цифровата економика. И е, в това отношение е, цифровата економика всъщност е, е една основна цел за Европейския съюз. Европа трябва да бъде лидер в това отношение. Е, е, изкуствен интелект, е, економика на платформи, на данни и така нататък. Всичко това трябва да бъде част от нашия единен пазар и е, част от глобалния пазар. В ерата на бързо напредваща цифровизация ние се нуждаем от нови умения, от постоянно учене, нуждаем се от търговска политика, която играе изключително важно значение за конкурентоспособността на Европейския съюз. И така, ние искаме Европейския съюз да бъде един много важен участник във всички тези процеси в глобален мащаб. Хубаво е да поговорим за бъдещето на регионите и в следващата паза на кохезионната политика. Да насърчим усилията на регионите, а и нашите общи усилия за едно по-добро бъдеще на тези територии. Това е тема, която ми е много близка, тъй като и аз съм от регион, който познавам много добре. Той е слабо, рядко населен, един от най-отдалечените северни региони на Европейския съюз. Много важно е, естествено, е, това, че кохезионната политика допринася за устойчивия и приобщаващ растеж. Кохезионната политика е изключително важен инструмент по отношение на економическия е, растеж, е, на устойчивото развитие, на намаляването на регионалните различия. Проблеми свързани с безработицата, конкурентноспособността, демограф... демографските проблеми, е, климатичните промени срещат все повече са свързани с все повече проблеми и в държавите членки и в регионите. И но кохезионната политика трябва да бъде ориентирана към резултатите, по-ефективна, тематично фокусирана, на общите ценности. Върховенството на закона трябва да са в основата на тази политика. Естествено, ние се нуждаем от е, е дигитализация е, е, и е, нови технологии, като изкуствен интелект. Това е изключително важно, за да се създаде солидна база за растеж в Европа. Но Хоризонт Европа и кохезионната политика в това отношение играят една много важна роля е, и е, насърчават нашата глобална конкурентоспособност. способност. Интелигентната специализация, стратегиите за едно такова развитие предлагат е, добра стратегическа рамка за економически преход в европейските региони, ръководен от иновациите. инвестиции инвестициите в нисковъзглеродни енергийни технологии, био и кръгова економика е, също са е, невероятно важни. И така, е, нашата всъщност все по-амбициозна климатична цел, която слага отпечатък върху 25% от кохезионната политика, е важна стъпка в подкрепата на тази стратегия. Още повече, повишаването на квалификацията и преквалификацията на пазара на труда са важни двигатели на индустриалната конкурентоспособност. Много важно е акцентът и то напълно основателно да падне върху младежите, върху хората с е, увреждания в неблагоприятно положение, върху интегрирането на мигрантите. И е, ние се стараем в това отношение към едно балансирано развитие на европейското общество, към социално равенство, е, по този начин е, всъщност ще допринесем и за едно по-добро развитие в трансграничен аспект. Затова подчертавам ролята на трансграничното сътрудничество и механизмите в това отношение. Трябва да се възползваме и от потенциала и економическите възможности на Арктика. Трябва Европейския съюз да играе една много по-важна роля в Арктическия океан и регионите около него. Това ще е, ни даде възможност е, да е, използваме е, иновативни подходи при проучването на този регион и също времено да го направим е, полезен за устойчивото развитие на Европа в рамките на програмата до 2300. Кохезионната политика, легислативния пакет 2021-2027 са важен компонент по отношение на МФР това е всъщност е е, голямата цел, пред която сега в момента сме изправени и нашата непосредствена задача. Трябва да създадем една многогодишна финансова рамка, която да е, започне да действа. Ние сме на практика в последната година на предишния дългосрочен план за развитие на Европейския съюз и ще направим всичко възможно, за да се започне колкото е възможно по-бързо с преговорите и да ги приключим. Стараем се към един балансиран подход в това отношение, към зачитане на приоритетите, които заедно определяме към една обща позиция по основните въпроси за програмния период, което ще ни даде възможност за бърз старт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 изпълнението на следващото е, поколение програми. Надявам се, че ще можем да работим конструктивно и позотворно с, с, с законодателите по кохезионната политика и целият законодателен пакет в това отношение. Ангажирам се да работя за максимален напредък в това отношение, господин председател, уважаеми членове на парламента, за да приключа с няколко думи. Економическия растеж е необходим Необходим е екологично и социално устойчив растеж. Кохезионната политика е важен инструмент в това отношение и ние трябва да се постараем да направим това в името на нашите граждани, да направим резултатите от кохезионната политика по-видими за тях. Благодаря ви и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Съгласно обичайната процедура, първо ще дам думата на координаторите и с разрешение на нашия колега Новаков, първо ще дам думата на, председателя, на представителя на групата на, на социалистите – който след това ще бъде сменен от колегата Маркес и останалите, които желаят думата. Uh, Благодаря много, господин председател. Благодаря на министъра. Е, за нас е удоволствие да ви приветстваме тук в нашата е, комисия по регионални въпроси. Аз вземам е, думата и в качеството си на координатор. И смятаме, че за следващата многогодишна финансова рамка кохезионната политика трябва да продължи да бъде една от основните инвестиционни политики на Европейския съюз, тъй като е доказала своите ползи и от гледна точка на солидарността и от гледна точка на напредъка на регионите в Европа. Политически е много важно да подчертаем, че всички се обединяваме около тази позиция. Същевременно разбираме това, което казвате за ефикасността на мерките а, и за доброто съотношение разходи и постигнати резултати. Същевременно обръщаме внимание на разликите между предложенията на комисията за следващата многогодишна финансова рамка и е, четенето на този парламент. С голямо мнозинство Европейският парламент прие по-амбициозна многогодишна финансова рамка от предложената от комисията. Затова искрено се надяваме, че съветът ще вземе предвид и предложението на комисията и позицията на парламента, особено що се отнася до политиките на комисията, така наречените традиционни политики, които са от огромно значение за гражданите, за най-изостаналите райони. И това е политика за всички държави членки и трябва да бъде разглеждана като приоритет за следващата многогодишна финансова рамка. Затова се надяваме, че следващата МФР ще бъде адекватна и ще отразява потребностите и очакванията на гражданите на Европа има някои приоритети, които трябва да се вземат предвид. Декарбонизацията, например. Трябва да се вземат предвид мерките в тази област в многогодишната финансова рамка, също и в кохезионната политика. Що се отнася до цифровия дневен ред, иновациите трябва да достигнат до всички региони в Европа, защото ролята на кохезионната политика е и в областта на иновациите в следващия програмен период трябва да вземем предвид и положението на най-отдалечените райони. Това са районите, които най-много имат нужда от нашата солидарност, защото а, там най-трудно се постигнат постигат действителни равни възможности. И накрая, що се отнася до районите с а, среден приход – Показали сме в миналото, че кохезионната политика може да издърпа региони от а, категорията на най-слабо развитите, но те после може да останат хванати в капана на категорията средно развити региони. Затова трябва да вземем преди всички тези предизвикателства – и при обсъждането на следващата МФР е, задължително трябва да се вземе предвид позицията на Европейския парламент, която в крайна сметка беше одобрена с огромно мнозинство в края на миналата година. Благодаря. E, Благодаря, уважаем. Господин Новаков има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, от името на ЕНП бих желал да ви приветствам в нашата парламентарна комисия. Сигурен съм, че ще имаме много възможности да се срещаме през следващата половин година. Хората в Финландия са известни навсякъде със своята честност и открито, с това, че са прями. И се надявам, че ще бъдете такава и тук. Прочетох програмата на финското председателство. Има 17 страници на кохезионната политика, е спомената само в един абзац. И в този абзац се говори за намаляване на финансирането. Честно казано, очаквах малко повече. И така, можете ли да ни кажете малко повече за своите приоритети, що се отнася до бъдещето на кохезионната политика? защото сега текат преговорите за следващия 7 годишен програмен период. Готови ли сте да започнете преговори още през септември? Разполагате ли с мандат за приключване на поне още две или три преговорни глави? Смятате ли че може да се преразгледа преговорния пакет? Има различни елементи в него, например е, елементите свързани с финансирането, които могат да се предоговорят. Благодаря за отговора. Благодаря от е, Обединена Европа. Господин Кнотек, благодаря господин председател. Е, благодаря ви, госпожо министр. Вие говорихте за прехода на Европа към въглеродно-неутрална економика. Също времено говорихте и за економически растеж и за конкурентна способност. Тези три елемента са много важни и те трябва да се балансират добре. Можем да се съгласим по казаното тук, а именно, че във вашите приоритети е, няма твърде много подробности за кохезионната политика, така че бихме се радвали, ако се направи малко повече. Е, Вземайки предвид, че сте тук, бих искал да се възползвам от тази възможност и да а, е, обърна особено внимание на някои региони, които ще бъдат най-силно засегнати от а, прехода към въглеродонеутрална економика. Говоря за регионите, които са ам, изключително зависими от въгледобива. В тези региони крачката, която трябва да се направи, ще е наистина огромна. И за това бих искала да ви помоля да обмислите възможности за подкрепа за тези региони в многогодишната финансова рамка за бъдеще. Благодаря. Благодаря. От името на група на зелените Николас Нинаш. Благодаря, господин председател. Ораторът започва с приветствие на финландски. Както добре знаем, финландската дипломация е известна със своя талант и вие поемате председателството в много важен момент, когато се сблъскаме с най-сериозния проблем за човечеството, промените в климата. И се радвам много, че в програмата си казвате, че е, искате да действате по е, въпроса и за това ви разглеждам по-скоро като е, партньор в преговорите. Тъй като парламентът, парламентът беше е, на твърд, що се отнася до потребностите от е, намаляване и премахване на емисиите от промишлеността. И е, се надявам, че ще е, се съгласите с позицията на парламента и с е, възможностите за забрана на изкопамите горива. Също казахте, че искате преговорите да приключат още през есента. Отлично, обаче не трябва да се бърза с нещо толкова важно. Ако успеете да го направите отлично, ако приемете предложението на парламента, прекрасно, но едва ли това ще стане точно така. За това, ако искате да се работи бързо, как точно ще стане? ще, имате ли време да обърнете достатъчно внимание на детайлите, така че да се стигне до добре е, организирана, последователна е, кохезионна политика. Казахте, че кохезионната политика е фактор за европейско единство е, и е важна за силата на Европа в света. И това е вярно, именно за това е важно да се увеличат инвестициите в кохезионната политика. Затова и аз, както и прежда изказалите се колеги, искам да разбера каква е вашата позиция тук. Не, е, възможно ли е да се увеличат средствата? Нещо, като е обратното на това, което писахте в декларацията си. Що се отнася до премахването на емисиите на въглероден двокис, всъщност най-лесният начин да се финансират мерки в тази област е, е чрез кохезионната политика. Още нещо. Казахте, че арктическият е, район е много важен от вас. Е, това е очевидно и по географски съображения. Но искам да разбера какви са вашите планове за Арктика. Добре, може би е добре по-ангажирано да работим за съхраняването на района, за природата, за моретата, но ако искате да експлуатирате района, както го правят руснаците и да се сондира за нефт, там а, мисля, че това не е нещо, което бихме подкрепили. Очаквам отговорите. Благодаря. Благодаря. От името на Идентичност и демокрация Алесандро Панза. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Аз много внимателно изслушах вашето изложение. Искам да привлека вашето внимание на един конкретен аспект, а именно предизвикателствата към регионите в Южна Европа, особено тези по Средиземно море. Чух, че вашата страна иска да включи в председателството много аспекти на кохезионната политика в рамките на Европейския съюз и според мен е особено необходимо да, вие споменахте, че Арктическия регион е важен, но също така е важно да се обърне внимание в, на регионите в южната част на Европа. Предвид последните инциденти в Италия. Аз е, идвам от Сицилия. Е, това са всъщност региони, които са много отдалечени в Европейския съюз. Те са изостанали, особено що се отнася до е, инфраструктурата, заетостта и грамотността. Също предвид отделните точки, които вие споменахте, тук искам да спомена въздействието на климата, бих искал да привлека вниманието към регионите по Средиземно море. Те всъщност търпят най-много вреди поради климатичните промени и затаплянето на планетата. В частност най-много страда селското стопанство и там имаше големи щети поради метеорологичните условия. Цялата селскостопанска система има нужда от особено внимание, също и в аспекта на кохезионните фондове и фонда за развитие. Това се отнася още повече за инфраструктурата. Не става дума само за инфраструктурата в градовете, там със сигурност също трябва да се направи нещо, но най-вече за за инфраструктура извън градските райони, за да можем наистина да говорим за открита търговска политика. Тя трябва да бъде достъпна за всички региони на Европейския съюз. И последно, бих искал да се спра на иновационния процес на цифровизацията. Искам да припомня, че при нас програмата за цифровизация е доста назад, най-вече, що се отнася до обучение в тази сфера. Няма достатъчно млади хора и бих се радвал много, ако в програмата този аспект бъде взет предвид и бъдат предоставени съответни средства. Благодаря. Благодаря уважаеми колега. Сега за групата ЕЦР. Благодаря, господин председател. Това е господин Фито. Сърдечно добре дошла в нашата комисия. Аз с много голямо удоволствие изслушах вашето изложение и бяха засегнати теми, които ние трябва да продължим да разглеждаме и по които да работим и по време на вашето председателство като цял от общата европейска политика. Това са наистина много важни теми. Става дума за кохезионната политика. Естествено, тези програми, както беше казано от колегите, да бъдат все така амбициозни и се надявам, че тези програми могат да бъдат изпълнени в конкретен порядък. Смятам, че е важно да бъдат откроени някои въпроси, които да бъдат свързани с скоростта, която вие посочихте. Някои отговори може би ще бъдат от техническо естество. Естествено, аз поделям общите линии и теми, но искам да задам сега някои съвсем конкретни въпроси и разбира се, да получа отговори. Искам да взема отношение по скоростта на нашите действия предвид бързото намиране на отговори и ресурси до 2021 година. В този период са ни необходими предложения и съвсем пряко от финландското председателство в момента. Това, което в момента тече, би трябвало да бъде продължено като действия и разбира се да наваксаме изоставането в някои сфери. Как бихме могли да го направим и какви предложения са възможни тук? Трето, става дума за много случаи, където има противоречие в кохезионната политика. Това е свързано с гъвкавостта, защото използването на ресурсите в отделните страни трябва да бъде съобразено с факта за стабилност. Трябва да се запознаем по-подробно с наличността на ресурсите в кохезионната политика. Това са специфични технически въпроси, но според мен те са от основно значение – и за да постигнем големите цели и поне да се доближим до тях, те са особено важни. И това трябва да бъде съобразено, разбира се, с основните насоки на финландското председателство. Искам да приключа с посочване на необходимостта за сближаване на регионите. Арктическите региони, те имат своето значение, но в тази комисия, мисля, че е ясно, че ние говорим за съвсем различни региони. Идваме от различни региони на Европа и е важно това да се каже още на тази първа среща, че е, също други крайно отдалечени региони трябва да бъдат взети предвид и да е ясно какви цели и какви различни оценки са на лице също така особеностите на отдалечените региони това трябва да представлява приоритет в целостния подход, който ще бъде следван през следващите месеци. Благодаря. Благодаря за групата на ГУЕ Димитрос Пападимулис. κυρία Υπουργέ. μας παρουσιάσατε σε αδρές γραμμές. Благодаря, господин председател. Е, добре дошла, госпожо министр. Вие в общи линии представихте намеренията на финландското председателство, що се отнася до Кохезионния фонд. Обаче има редица факти и цифри, които показват, че от 10 години неравенството на регионално равнище нараства. Социалното неравенство също. Средствата, с които ние разполагаме като Европейски съюз, не са достатъчни, за да можем да осъществим тази кохезия като европейска политика, която е насочена към намаляване на това неравенство. Т.е. трябва да се направи повече в тази сфера. Това е позицията на Европейския парламент е, в пленарната сесия, изобщо в, на целия Европейски парламент, а не само на нашата комисия. Кохезионната политика трябва да бъде засилена и фондовете, всъщност е, средствата по фонда трябва да бъдат увеличени, а не да бъдат намалени. Има едно предложение на Европейската комисия, което води до намаляване на средствата в този фонд е, средно с 8%. Е, Европейския парламент е против това намаляване на средствата и искате да бъдат увеличени. Вие имате амбициозна цел да приключите едно споразумение, т.е. да го осъществите през есента, обаче аз бих искал да знам къде се ситуирате в този дебат. Дали вие подкрепяте намаляването на средствата по Кохезионния фонд или е, подкрепяте е, те да бъдат увеличени. Аз бих искал ясен отговор на това. Ние също така сме съгласни с вашите цели за териториалното сближаване, но освен а, примера за арктическите региони, който е много интересен, има и а, региони в Южна Европа. И тук вече се поставят а, различни въпроси. В моята страна има, например, повече от 200 обитаеми острови, т.е. става дума за островите. Какво може да се направи, за да се засили тази териториална кохезия в цяла Европа, а не само в Арктика. Всяко председателство трябва да покаже своя интерес към целия Европейски съюз, още повече, че много финландци посещават моята страна и изобщо страните в Южна Европа. В съвета също се води дебат между страните, които са нетни плъци, нетни вносители, е, и тези, които са бенефициери на тези фондове. И е, това води до е, компромис съгласно общностния подход и това е компромис на възможно най-низко равнище. Едно решение, за да се избегне тази ситуация, би било да се увеличат собствените ресурси. Имаше предложение на комисията Монти. Съгласно това предложение, новите собствени ресурси трябва да бъдат обвързани с емисии на парникови газове. Какво е отношението на Пиланското председателство към това предложение? Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. След въпросите на координаторите, аз искам да ви приканя да предоставите отговори на зададените въпроси. Вие отбелязахте, наистина видяхте, че тези въпроси са много и е, изразяват една реална загриженост по отношение на предложенията на съвета е, съвсем ясно се откроява отхвърлянето на предложението на комисията и решимостта на нашата комисия е, по тези въпроси, но и на целия парламент. Така че бюджетните средства за кохезионната политика да бъдат увеличени и също така съществува безпокойство по отношение на а, ставките за съфинансиране, съгласно комисията, те спадат и бих искал да посоча, че ако сближаването, кохезията наистина е приоритет за финландското председателство, ние очакваме първо да има един съвет по общи въпроси, който да бъде посветен на кохезията – и е, ние очакваме, както обикновено от всяко председателство на съвета, да има неформален съвет, който да е посветен на кохезията и аз мисля, че това също ще е, опрости до голяма степен преговорите, които ще се водят между нас. Така че очакваме от вас, госпожо министър, да предоставите ясни отговори за позицията на съвета във връзка с зададените ми въпроси и общата рамка. kommenteistanne, joita esititte ja pyrin niihin mahdollisimman hyvin vastaamaan ja jatkamme sitten vielä. Благодаря за направените коментари. Ще се опитам да отговоря на направените задните въпроси. Най-важното е да подчертая, че целта на финландското председателство е да се постигне финансиране е, за, е, е, и да се договори многогодишната финансова рамка. За следващите 6 месеца искаме да постигнем добро равновесие в многодишната финансова рамка, така че да се вземат предвид и приоритетите и традиционните области на политика. господин Новаков, господ, е, е, господин Маркес е, споменаха как, това как ще се работи в контекста на регламента. Финландското председателство е готово да поднови преговорите по пакета сближаване с Европейския парламент и през септември-октомври можем да започнем конкретна работа. Искам да кажа, че сме готови да приоритизираме общия регламент и бяхме доста притиснати. Искаме да приключим нещата, за да може от 2021 година да имаме яснота. Правим всичко възможно, за да напреднем по преговорите, особено по най-сложните проблеми и е, сме готови да обсъдим съдържанието на програмите преди, е, след като приключим многогодишната финансова рамка. Господин Фито повдигна въпроса за това какво ще стане по-конкретно. Съветът има частичен мандат, който беше е, даден възоснова на общия регламент ще ем, работим на политическо и техническо ниво, възможно най-бързо и целта ни ще е да работим в областта на е, темата и във връзка с компетенциите на Комисията по заетост. Ние също искаме да работим по прехода. Важен е новия програмен период. Искаме да разгледаме различните въпроси, контрола, условията, въпросите свързани с постигането на резултати. Всички тези теми ще се разгледат в тристранния диалог. Оттам нататък регламента тема по тема за финансов, и финансовия регламент по-конкретно. Какво мога да кажа повече по тази тема? Ами, що се отнася до най-важния въпрос, с който се сблъскваме климата, как точно политиката в областта на климата може да служи за средство за справяне, например, с изкопаемите горива. Целта е да се а, взема предвид въздействието на изкопамите горива. Те присъстват в целия ни живот, във всички негови елементи. И за това е много важно да разгледаме промените в климата и приоритетите. Финансирането ще е 25% от европейския бюджет. Това е важно и кохезионната политика трябва да е тясно свързана с тази политика. Е, друг важен въпрос е екологизирането на Европа, т.е. постигането на по-чисти източници на енергия, също економика в кръг, е, е енергетичните въпроси, предотвратяването на, на риска. Всички теми са важни. Всички тези теми са много важни. Европейската комисия представи много амбициозни въпроси и много амбициозно подхожда към своята програма. Важен е и въпроса за регионите, да се вземат преди всички региони. Напълно съм съгласна с вас. Има крайно отдалечени райони, региони отвъд Атлантика, е, отдалечени от е, континента и всеки един регион има голямо значение. А що се отнася до арктическата политика, в крайна сметка е, за финландското председателство е важно да се има предвид, че във всеки регион има хора, които живеят там, там са жилищата им, там е работата им и имат нужда от защита в економическата си дейност. Това е чувствителна тема и всички е, трябва да могат да си намерят работа там на място, където живеят. Само така ще се разгъне економическия потенциал на място. И трябва да имаме предвид, че се ползват и много изкопаеми горива и трябва да имаме предвид, че изкопаемите горива се отразяват на всички региони. Ето, например, островите, архипелазите, Средиземно море, бреговете, крайбрежията. Там трябва да се предвидят някои особени промени, защото в крайна сметка от това зависи и начина по който хората си изкарват хляба. Така че в никакъв случай не бихме искали да бъдат изключени островните райони. За съвета сътрудничеството между регионите е особено важна тема. То е особено важно за най-уязвимите региони. И още нещо, което искам да спомена. Във връзка с въпроса, повдигнат от председателя на комисията, а именно, какви са предвидените срещи, формални и неформални, трябва да говорим за среща на върха в областта на кохезионната политика. Работим за, в контекста на тристранния диалог, говорим за програмирането и е важно да действаме бързо, защото 2021 година ще дойде скоро. И трябва да говорим в контекста и на съвета по общи въпроси. Само така ще напреднем е, по тристранните диалози. Сега, по въпроса на господин Фито и по-конкретно макроекономическите условия, които са обвързани с кохезионната политика и с пакта за стабилност. Разбира се, по тази тема е, гледните ни точки са близки с вашите. Има една е, преговорна кутия. Е, един набор елементи, по които се преговаря същевременно. И работим по тях заедно. Надявам се, че отговорих максимално добре на всички въпроси. Благодаря. Благодаря. Втори кръг въпроси от членовете на нашата парламентарна комисия. Първо, колегата Аримо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. В вашата реч вие посочихте, че Body Regions за вас ще бъдат много важни и посочихте също, че разговорите с докладчиците по съответните законопроекти ще бъдат приоритетни за вас. В актуалната МФР за тези случаи на трансгранично сътрудничество или интерект се предвижда от бюджет 10,3 милиарда евро. В предложението на комисията, което разгледахме, комисията предвижда 8,3 милиарда, ако правилно разбирам компонентите, за периода 2020-2027. Моят въпрос е съвсем прост. Тук в комисията имаше едно а, общо становище по това предложение на комисията, от което е видно, че искаме да имаме общ бюджет от около 11 милиарда, което означава, че искаме повече средства от предложените от комисията горе-долу е, да запазим същата сума, която в момента се изразходва за тази програма. Въпрос към вас, дали вие сте готова да е, подкрепите тези искания по МФР и да защитите единодушното становище на тази комисия по въпроса. Можете да отговорите само с да и не. Благодаря. Има много желаящи да вземат думата, така че моля колегите да се опитат да се изкажат по-накратко. Колегата Роза Домато. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министр, за това, че сте тук сред нас. Аз много внимателно прочетох документите и според мен е особено интересно да спомена екологичните и социални аспекти. Моя въпрос е съвсем логичен и всъщност Мога да кажа, че ни е необходима повече кохезионна политика, повече Европа, но при условие, че се включи аспекта на климатичните промени. Европа трябва да бъде по-конкурентоспособна, но и по-инклюзивна и разбира се да се спазва върховенството на закона във всички държави членки. Това не трябва да става обаче за сметка на кохезионната политика, която е предназначена за по-слабо развити региони. Парламентът вече очерта една идея в трите основни доклада. Става дума, дума за а, общия регламент и ние сме много доволни от тези доклади. Сега искам да призова финландското председателство да се застъпи за продължаване на този процес. Това по две причини, които искам да спомена с колегите. Санкциите са свързани с поставяне в по-неравностойно положение и също с публичните разходи Движението на капитали е много важно за отделните региони и е, не трябва да се действа дестабилизиращо по отношение на местните бюджети, да има по този начин по-широк достъп до публични средства. Ограниченията на този фонд не само ще окажат въздействие върху планирането, но и ще доведат до там, че започнати проекти трябва да бъдат преустановени. Искам да посоча и още един аспект, зад който застават всички членове на парламента. Става дума за синергийния ефект. Става дума за повече средства от предложените от комисията и за 378 случая и това до 23-та година трябва да се вземе предвид и териториалния принцип. Средствата за региона за региони, които са в преход и които са по-слабо развити, трябва да бъдат взети предвид и то пропорционално, така както се правеше през последните години. И накрая Европейския парламент реши каква да бъде квотата на съфинансиране. Има предвид слабо развитите райони, да речем Южна Италия. Ние искаме 85% за този регион. И накрая става дума за околната среда. Парламентът преследва целта средствата да бъдат разпределени така, че да се спазва принципа на причинителя – и освен това, не трябва да се забравят земетресенията и наводненията. В тази програма е важно да не подпомагаме изкопаемите горива, има промени в е, Европа, които са насочени към по-чисти енергии. Много ви моля да вземете предвид всички аспекти в е, интерес на гражданите. Благодаря. Е, както казах, има много желаящи да вземат думата, така че много ви моля, задавайте директно въпросите. Колегата Дач желая думата. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, természetesen szeretettel és tisztelettel. Благодаря, господин председател. Естествено, ние също приветстваме госпожа министъра и имаме много големи очаквания към нея във връзка с дейността на финландското председателство. Наистина, от госпожа министъра днес чухме много хубави неща – и поднесени много открито, но без да искам да кажа нещо лошо, просто бих споменал, че до сега сме разочаровани и то в три аспекта. Първо, ние би трябвало да изясним следното. Когато говорите, че има разлики между стари и нови приоритети и трябва да бъде създаден баланс, може ли да се разбере това така, че финското председателство настоява целите съгласно европейските договори да бъдат запазени, т.е. териториална, економическа и социална кохезия в Европейския съюз – да бъде постигната до голяма степен и това трябва да намери и съответно подобаващо място в програмата на вашето председателство. Когато се говори за стари и нови приоритети, често се създава впечатление, че старите приоритети като че ли се забравят или се формулират по друг начин. Втори въпрос. Съвсем ясно е положението днес в Европейския парламент. Има съгласие е, между всички политически групи, че бюджетът е твърде малък и за това неприемлив. Най-вече предвид предложеното от нашата комисия. Въпросът е дали Миланското председателство желая да увеличи средствата или в бъдеще също по финансови въпроси ще се постигат договорености при закрити врати. И накрая има един важен въпрос във връзка с разпределението предвид е, средствата за регионално развитие и, както казах, разпределението на тези средства. Европейската комисия подготви предложение с съдействието на съвета, което всъщност поставя в неизгодно положение и дори наказва онези страни е, в Северна, в Южна, в Средна Европа, които се развиват по-бързо от останалите. Кохезионната политика подкрепи тези страни и сега те ще получават по-малко средства. Финландското председателство проявява ли готовност да подкрепя тези страни, които постигат добри резултати. Благодаря. Колегата Джил Еванс. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за вашето слово. Аз съм от Обединеното кралство. Ние се интересуваме от отговорите на много от въпросите, които вие засегнахте. Бихме желали, естествено, да останем в рамките на Европейския съюз и да продължим нашето членство. При такива обстоятелства, ако това действително се случи, кохезионната политика е изключително важна за моята страна. Става дума за милиони, за милиарди, е, които е, се инвестират в е, програмите за регионално развитие. В моя избирателен район и в много други региони. И в този смисъл аз подкрепям колегите, които говориха за увеличаване на средствата. Много важно, естествено е да помислим и за от нези, които живеят под прага на бедността. Е, е, необходимо е да увеличим е, финансовите средства за програмите, които могат да допринесат за повече социална справедливост. Вие говорихте за промяна в това отношение. Много често, като че ли имаше опити за национализиране на кохезионната политика в миналото. Е, Обединеното кралство всъщност е чудесен пример за това колко ценна може да бъде кохезионната политика за една страна и за нейните региони. Солидарността е голямата сила на Европейския съюз и ние бихме желали да укрепим е, този положителен ефект. И е, във вашата програма се говори за необходимост от финансиране на кохезионната политика, но същевременно за намаляване на средствата. Това, за съжаление, няма да помогне на е, е, държавите членки е, на национално равновище. И освен това, 25% се предвиждат за декарбонизацията в рамките на кохезионната политика, а целта за Европейския съюз е 30%. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Следващият колега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за това, че дойдахте в нашата комисия. Искам да кажа нещо във връзка с средствата за младежката инициатива. За моята страна Испания това буди загриженост, защото средната младежка безработица е 34,97%. Тази инициатива беше лансирана по време на Испанското председателство. Тогава на власт беше Народната партия, респективно тази инициатива беше лансирана, за да се намалят е, последиците от кризата. Изпълнението не беше такава, каквато може да се желая, но е важно тя да остане приоритет за Европейския съюз и да се опитваме да показваме перспектива на млади хора, които искат да започнат работа, които искат да изградят кариера. Те трябва да имат тази възможност за всички държави членки да правят това. По този начин искаме да се борим и с неравенството. Това също е приоритет. А това става чрез създаване на работни места, чрез създаване на предприятия, така че младите хора да могат да изпълняват инициативите си, независимо в кой регион живеят. Затова за нас е важно средствата да не се намаляват, да се запази техния размен. Европейския бюджет трябва да постави в центъра младите хора и трябва, разбира се, да има контрол върху изразходването на средствата. Но ако само дискутираме по какъв най-ефективен начин ние бихме просто навредили на бюджета. Благодаря, уважаеми колеги, госпожа Мартин. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министр, е, сърдечно добре дошли. Вие сте от една е, северноевропейска страна. Е, аз съм от една южноевропейска страна, но някои от предизвикателствата са общи. Вие ги скицирахте, да кажем, изтеглянето на населението от селските региони. Вие не посочихте конкретни имена за райони в Финландия, но Куинка, да кажем, в Кастилия, в Испания, е засегнат регион от това явление. До 80-90% от населението просто вече не живее в селските райони по един жител има, да кажем, на 8 квадратни е, километра, което е невероятно ниска е, гъстота населеност. Доходите са малки, няма достатъчно възможности за е, заетост, няма и услуги в една голяма част от територията на този регион това обезлюдаване е, на е, селските райони е огромно предизвикателство за всички нас. Е, трябва много да се работи в това отношение. Приели сме немалко резолюции в това отношение, но същевременно става дума за конкретни цели, които да се изпълняват в различни сфери на политиката. Кохезионната политика, според мен, е много подходяща за такива мерки. Кои е, специални политически мерки предвиждате в това отношение през следващите години? Благодаря. Жюли. Благодаря. Джули Уарт също желая думата. Uh, for... Благодаря ви. Благодаря за това, че ми давате думата. Много се радвам, че се срещаме с госпожа Кулмани от финландското председателство. През януари е, имах възможност преди няколко месеца да посетя Финландия и да видим как стоят нещата във връзка с цифровата е, програма, е, с е, младежката заетост е, и много други въпроси, свързани с образователната политика. В това отношение Финландия е лидер. А вие говорите за междуличностни контакти. Бих искала да чуя нещо повече по този въпрос. Как точно смятате, че е, политиката, за която говорим и различните инструменти биха могли да се използват в полза на е, насърчаването на тези контакти. При предишния легислатурен период аз отговарях за е, социалната кохезия, особено в маргинализираните общности и общини. Има различни организации, които работят по въпросите на жилищното настаняване в, да кажем, в северо-западна Англия, които се нуждаят от насърчаване. Те, аз съм убедена в това, допринасят много именно за насърчаването на тези междуличностни контакти. Също време, като член и на е, Комисията по култура, която отговаря и за въпросите на образованието, аз се интересувам особено много от тези междуличностни контакти. Как вие смятате, че културата би могла е, да допринесе за е, насърчаване на тези контакти и да послужи, така да се каже, в това отношение като база, като комисия, която разработва основните насоки и за другите комисии. Мари Пекайнен, Финландия, също желая думата. Excuse me. Arvoisa puheenjohtaja ja ministeri. Госпожо министър, благодаря. Много е добре, това, че можем да ви поздравим с добре дошли тук в Европейския парламент и да се срещнем с вас. Аз съм финландец и ще задам един действително лесен въпрос на госпожа министра. Финландия по време на своето председателство ще направи ли нещо за намаляване на бюрокрацията в рамките на кохезионната политика. Във връзка с изпълнението има редица бюрократични пречки. Бил съм е, министър, отговарял съм и на общинско равнище, на регионално равнище по тези въпроси. Комисията за следващия програмен период е, е, би трябвало да определи своите акценти в работната си програма и Държавите членки е, същевременно също определят своите програми, отделните е, провинциални общности, е, регионите или общините също създават свои програми и планове. Накрая всички тези планове се събират в съответното ресорно министерство, което докладва пък на комисията. И въпросът е кога ще се освободим от цялата тази бюрокрация и в крайна сметка е, колко от средствата, които държавите членки е, имат на разположение, отиват именно е, за подобни бюрократични процеси. Имам чувствата, чувството, че бюрокрацията става все по-голяма и много се надявам на един ясен и искрен отговор в това отношение. Благодаря. Следващият оратор. Министърка. Благодаря ви за това, че ми давате думата, господин председател. <laughs> Госпожа министър, много от нас говорят за цифровизация и вие отделихте немалко време за тази тема. И също време, но в немалко държави членки има региони, в които няма дори достъп до питейна вода живеем в 21 век. Няма истинска канализация, няма снабдяване с чиста питейна вода, а говорим за цифровизация. Би трябвало да направим максималното за всеки гражданин в Европа. Така че първо да осигурим достъп до жизнено важни неща, като питейна, чиста питейна вода. Необходимо е, естествено, за всичко, което предвиждаме, да предвидим съответното финансиране, така че хората да могат да водят един действително приличен, достоен е, живот, да имат достъп до пазара на труда, да получават е, е, адекватно заплащане съобразно квалификацията и труда си. Как е, всички тези въпроси бих могли да се включат във вашите програми и планове за следващите месеци, за по-далечното бъдеще? Благодаря. Параполос, нашия колега Параполос също пожела думата. Благодаря, господин председател. Аз съм млад човек, който идва от страна която за съжаление включва дискриминирани групи от населението. Това са маргинализирани хора, обаче ние влизаме в нова ера на развитие, на растеж и смятам, че ние бихме могли да кажем, че имаме нужда от време, за да можем да излезем от тази ситуация на рецесия, която трябва от 10 години. Обаче региона, който представлявам, това е източна Македония, както и Пирската област. Там а, има много голяма безработица на младите хора и на жените. Същото се отнася и за гръцките острови, които трябва да се изправят пред проблема за изтичане на мозъци. И това са големи предизвикателства. Така че в случая искам да попитам какво предвижда вашето председателство за регионите, където безработицата е много висока най-вече сред младите хора, сред жените и хора с намалена мобилност. Благодаря. И последният желаш думата, това е колегата Перас. Eh, да, благодаря ви много, госпожо министър, за това, че се срещате с нашата комисия. Споменахте изследванията, иновациите. Е, и за това, че е, бъдещето ще бъде по-добро, ако създадем съответната конкурентна способност на базата на иновации, на нови квалифицирани работни места. Има ли е, предприемачи, които подкрепят всичко това, за което вие говорихте? Ние говорим за цифровизация, за широколентов интернет които би трябвало да стигнат до всеки гражданин на Европа и в най-отдалечените краища, е, и в е, най-безлюдните селски райони. Говорихме за обезлюдяването е, току-що и това е начинът всъщност да задържим хората на място. Какви са мерките, които смятате, че можете да приложите, е, за да е, се подсигурят необходимите е, средства в Кохезионния фонд, така че кохезионната политика да се превърне действително в ключова политика за Европейския съюз? Благодаря ви. Госпожо министър. Бяха зададени много въпроси, които подчертават колко остро е, сме насочили вниманието си към вас и към вашето председателство и колко внимателно след... ще следим вашите действия. Заповядайте за отговор. Kiitoksia kaikista erinomaisista kysymyksistä ja kommenteista. Благодаря много за всички въпроси, които бяха зададени, както и за коментарите, които направихте. Ще се постарая колкото е възможно по-добре да отговоря на всички въпроси. Ще започна с въпроса на господин Аримо, който постави въпрос във връзка с Интерек за общата ситуация в областта на кохезията, за финансирането. По тези въпроси мога да ви кажа, че желаем колкото е възможно по-бързо да започнем с трилозите е, и то трилози за финансирането. Мисля, че няма много големи различия между комисията и съвета е, във връзка с е, предложенията в това отношение. Освен това имаше доста по-общи въпроси, свързани с финансирането на кохезионната политика. Да, е, това е, е тема, която интересува всички нас. Става дума за пари. Е, естествено, тя е и емоционално натоварена. Въпросът е в каква посока трябва да върви финансирането. Господин Аримо и други колеги поставиха конкретно въпроса за финансирането и за това дали не трябва да увеличим средствата. Искам да бъда съвсем честна. Много трудно е, за да не кажа невъзможно, в момента да мислим за увеличаване, особено когато говорим за хоризонталните въпроси на финансиране в рамките на МФР, е, ще бъде действително много трудно да е, извоюваме повече средства. Финландското председателство във всеки случай си поставя целта е, колкото е възможно по-бързо да започнем с преговорите и по възможност да ги приключим до края на годината. Няколко депутати поставиха въпроси, свързани с кохезионната политика и развитието на регионално равнище както и за това как ще се справяме с различията между регионите. Колегите Евенс, Мартел зададоха подобни въпроси. Естествено, крайната цел би трябвало да бъде намаляване на регионалните различия. И ние знаем, че кохезионната политика е много полезна в това отношение. Има реално постигнати резултати много се надявам, че различията ще намаляват в бъдеще. И действително е, ще се стараем в това отношение, но все още се сблъскваме с проблеми. Е, да, говорихме и за това, че политиката е, в това отношение е била полезна. Бяха приведени положителни е, примери в това отношение. Седмата програма за научни изследвания, която допринася именно с развитие на иновациите. Въпросът сега опира до финансирането има е, особености на държавите членки, които е, трябва да се имат предвид, като например тези е, слабо населени е, територии, за които стана дума господин Дойч. Зададе въпроси във връзка с е, новите приоритети и старите политики и за това дали ще можем по някакъв начин е, да балансираме между тези две неща. Е, ще се опитаме. Е, в момента, в който се разработи кохезионната, конкретната кохезионна политика, естествено би трябвало да се намалят и тези регионални различия. Това е записано в крайна сметка и в договорите и ние като председателство смятаме, че ще можем да приложим един такъв уравновесен подход, който да съчетава и старите утвърдили се вече политики и новите приоритети. Господин госпожа Лут, а и е, е, гръцкия ни колега говориха за социални аспекти на кохезионната политика, за младите хора. Е, в е, програмата на финландското председателство тази тема е, е ясно застъпена. Ако ние се стремим към един социално приобщаващ Европейски съюз, то тогава естествено е, е, желаем в една е, бъдеща държава или структура като Европейския съюз да има социална справедливост, да има социално равенство, да се обърне особено внимание и на най-нуждаещите се. Е, естествено всичко това трябва да бъде вместено в една финансова рамка. Зададоха се въпроси за бюрокрацията и за намаляването на бюрокрацията. Струва ми се, че е, по отношение на отстраняването на, или намаляването на административните пречки, е, няма да срещнем непосилни трудности. Подкрепяме усилията на комисията за упростяване е, и за е, е, облегчаване в това отношение. И текстовете, които се съставят тук в европейските институции, а също и в националните компетентни органи, би трябвало да бъдат по-кратки. Няма нужда да се повтарят едни и същи неща. Това въжи в крайна сметка и за нашите директиви и регламенти програмите е, също времено трябва да бъдат по-гъвкави. Съветът е, ще защитава тази теза е, по време на преговорите. Едно опростяване на законодателните текстове, както и на цялата политика и правилата за изпълнението й. И в края на дискусията се постави въпроса и за технологиите, за цифровизацията, но също времено и за някои е, интелигентни е, специализирани стратегии е, на регионално равнище. Те са изключително важни. Е, разбира се, ние ще е, приоритетно ще разработваме и ще въвеждаме тези технологии там, където те са особено важни и където има най-добри условия за тях. Е, и това са в общи линии вашите коментари и въпроси, които съм си отбелязала. Надявам се, че съм успяла да обхвана по-важната част от тях. Естествено, спектъра бе толкова широк, че едва ли ми се отдало да се спра на всички аспекти но при желание от ваша страна можем да продължим дискусията, която водим днес е, в подходящ момент. За мен бе действително е, много приятно е, и много интересно да чуя вашите мнения по редица въпроси, да чуя вашата позиция по отношение на кохезията, на регионалното развитие. Ние ще напреднем. В това съм сигурна. Ако работим заедно, ако работим сериозно, Европа се нуждае от хора като вас. И има много-много е, сфери, в които трябва да се вземат важни решения. Промените в климата са само един пример за това. Във всички сфери на живота предстои да вземаме е, изключително важни решения и аз съм убедена, че имаме добри възможности за нов растеж, за ново развитие, ако действаме разумно и интелигентно на европейско равнище. Надявам се на едно добро и задълбочено сътрудничество с вас. Готова съм по всяко време да се срещаме, за да провеждаме разговори е, Кохезионният законодателен е, пакет е, ще бъде една от приоритетните задачи на финанското председателство. Надявам се, че ще можем много бързо да преминем към междуинституционалните преговори и да приключим с добър резултат. Благодаря ви. Merci beaucoup pour les réponses благодаря много за отговорите, които дадохте на въпросите на колегите. Надявам се, че от днешното ни заседание ще запомните е, колко убедено нашите депутати настояват да вземете предвид позицията на Европейския парламент. Надяваме се, че Европейският съвет няма да а, приеме такава многогодишна законодателна рамка, която да направи така, че да се пожертват важни политики, като политиката за сближаване. Второто нещо. Смятам, че вашето председателство трябва да изпрате ти важен сигнал, който да е свързан и с преговорите, които предстои да подновим през септември. Важни са и неформалните срещи. Защото ако не успеем да постигнем добри резултати, това ще е сериозно прикъсване на една многогодишна традиция. Благодаря ви за участието тук и ще се радваме да ви видим отново. 6 месеца ще работим заедно. Благодаря. Продължаваме работата си. Онези, които възнамеряват да напуснат залата, моля да го направят е, възможно най-тихо. Merci. bientôt. Merci encore. Merci de quitter la salle en silence. Ще ви помоля да напуснете залата възможно най-тихо за да може да продължим нататък с работата си. On continue. On va discuter du budget. Бя. Бя. Но poursuivons notre réunion. Vous avez... Така, колеги, нека да продължим работата си. Тази сутрин приехте приемен, а, включването на допълнителна точка в дневния ред, четвърта точка, и ем, с нея ще се занимаем сега. По време на заседанието на координаторите тази сутрин, координаторите потвърдиха, че биха искали парламентарната комисия да продължи с обичайната си практика, що се отнася до процедурите, свързани с бюджета. И така. Председателят ще бъде докладчик за участието на нашата комисия, именно Комисията по регионални въпроси, по, в оформянето на бюджета за 2020 година. Председателят също а, има задачата да представи предложенията за действия и за пилотни проекти, както и за подготвителни мерки, които вече са предложени от комисията. Ако депутатите искат да предложат допълнителни изменения или допълнителни пилотни проекти или подготвителни мерки, трябва да го направят директно пред комисията по бюджета и а, е, да а, е, а, е, сложат а, в копие председателя на Комисията по регионални въпроси. Нашата парламентарна комисия ще изготви становище, а, с, което да бъде взето предвид при резолюцията на Комисията по бюджета, кое, което трябва да бъде готово на 3 септември и а, по което ще се гласува на 2-3 октомври. До тук депутатите са предложили 12 пилотни действия и подготвителни мерки, които се е, разглеждат от парламентарната комисия. Една от мерките е оттеглена. Останалите 11 ще бъдат подадени от името на нашата комисия. На 10 юли съветът прие позицията си за проекто бюджета на Европейската комисия за 2020 година. Нанесоха се само няколко изменения към проекто бюджета на комисията и по-конкретно 13 глава регионална политика. Съветът съкрати кредитите за бюджетни ангажименти за бюджетните редове, свързани с заедостта сред младите, както и за техническа помощ и иновационни действия, както и бюджетните кредити и заплащания за инициативата за, за, за младежка заетост. Както вече се договорихме, възнамерявам да подам изменения с искане да се а, анулират тези съкрещения. Това е важна тема, която ви предлагам да обсъдим. Вземи ги предвид. И темата, която обсъдихме с темите, които обсъдихме с финландската министърка, защото в крайна сметка бюджетните въпроси бяха сред най-важните въпроси, които повдигахме тук. Има ли докладчици в сянка? Не. От ТНП от социалистите да. Благодаря. Коментар без микрофон. So, <laughs> sorry. No, it's no, some standing for Mr. Uh, Piccola and I'll- Господин Пикола ме помоли да го заместя. Е, той ме помоли да прочета следното. Уважаеми колеги, нека първо да се извиня за това, че не мога да присъствам на заседанието днес след обед, поради припокриване в дневния ми ред. Е, няма а, много нови развития, очаква се реалната работа да се свърши през есента. Съгласен съм с процедурите, които бяха прияти по-рано по време на заседанието на координаторите. Получихме 7 предложения от колегите от предходния мандат, 4 пилотни проекта и 3 подготвителни действия. Очакваме оценката на последното предложение, предложено от новите колеги, заедно с господин Коцолино. Процедурата ще продължи през септември с подаване на изменения към бюджета и гласуване по тези изменения. Що се отнася до бюджета в по-общ план, няма как да знаем как ще се развие Брексит, дори след новините от днес. Необходими са адекватни средства обаче и за регионално развитие и за сближаване. Сега а, очаквам да си сътрудничим добре и пожелавам на всички приятно лято. Благодаря, Андрей Новаков. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. По... Решението за бюджетна процедура беше взето преди един час. Аз а, завих искане за е, докладчици в Сянка е, от моята политическа група преди края на седмицата. Е, за това все още няма такива. Благодаря. От Обнови Европа благодаря. Днес бях предложен за, доклад, за докладчик в Сянка ще обсъдим темата с колегите. Ще излезем с предложения за изменения през септември. Не очаквам да се включат допълнителни пилотни проекти. Merci beaucoup pour le groupe de Verts, notre collègue Guy. От името на групата на зелените, заповядайте. Съгласихме се да се даде мандатът на председателя, но що се отнася до коментарите, тъй като колегите не са тук, ще е, ги направя през септември или октомври. Или иначе промените в климата са най-важните. Имам пилотен проект, пилотен проект, който е свързан с проме, про, методи за проверки за въздействие върху климата. D'autres demandes de prise de parole des autres groupes. ли други да вземат думата? Не. В такъв случай имаме някаква рамка за процедурата. От тук нататък чакам определенето на докладчиците в сянка, за да можем да напреднем. И като докладчик съм на ваше разположение и ще запиша направените искания. Тази сутрин е, се срещахме на заседанието на координаторите. Решенията са ви е, изпратени е, и ви моля за одобрение на взетите решения. Благодаря. Има ли други въпроси, които колегите искат да повдигнат? теми, които искате да обсъдим? Не? В такъв случай съобщавам датата и часа на следващото заседание. 3 септември, 9 часа, Брюксел. Благодаря на всички преводачи за приноса им към доброто качество на работата ни днес. Благодаря на всички за присъствието и за високото качество на въпросите, които повдигнахте на срещата с съвета днес след обед. Благодаря.